Добър ден на всички. Колеги, ако обичате, заемете местата си. Мога ли, ако обичате, да ми обърнете внимание? В, в, в, в момента в пленарна зала има точка, която касае нашата комисия в пленарна зала. Затова много ви моля бързо да продължиме. Моля, заемете местата си. Нека първо да ви да направя съобщенията на председателя. Приемане на дневния ред. Ще отложим гласуването на споразумението за оттегляне на Обединеното кралство. Има ли възражения? Не. Е, имаме превод на всички езици, освен на малтийски, латвийски, гаелик и хърватски. Много ви моля, вземете местата. Много ви моля, седнете тихо в залата. След това е, препоръките на е, координаторите, назначаване, посочване на докладчици за становище. на Дин Мураман Благодаря, благодаря ви за помощта. Искате ли микрофон? Actually, she did the right thing. Please. Да, права беше, права беше. Много ви моля, запазете тишина. Did you hear that? Чухте ли я? Трябва, трябва много да побързаме, защото в момента се разглежда точка на Либе в пленарна зала. Затова, че много ви моля бър, бързо. Андрей Коварик ще бъде докладчик за изкуствения интелект в областта на образованието, културата и аудиовизуално сектор. И тези препоръки трябва да се приемат. След това делегирани е, актове и е, актове за изпълнение. Полученият акт за изпълнение беше разпространен, всички знаят за него. Имаме срок до 20 януари за подаване на възражения. 20 януари, 12 часа за подаване на възражения. Ако, сте, ако всички, на всички е ясно, сега да преминем към електронното гласуване и ако можем, колкото може по-бързо. Но на първо трябва да разгледаме една важна точка. Става дума за предложение за а, регламента за отмяна на регламент. Става дума за системата ВИА ВИС и мандата за водене на трилози. Първият е, трилог се е, проведе на 28 ноември. Нашият докладчик е колегата Ранджел. Много ви, много ви моля, много бързо, за да можем да преминем след това към гласуване. Благодаря, господин председател. От миналият октомври започнахме да работим по тази тема. Мисля, че напредваме добре, въпреки препятствията, с които се сблъскваме. И въпреки всичко, мога да кажа, че работиме в а, дух на сътрудничество и а, ефектив, ефикасност с Европейската комисия. Искам да поздравя и да благодаря на, на финското председателство, което наистина работи много и мога да ви кажа, че се надяваме нещата да продължат по същия начин с хрватското председателство, за да можем след по-малко от 6 месеца да ви докладваме за споразумение с съвета и, и да сме укрепили системата проекта за информация за визите. Виз. Както казах, е, имаме много напредък, но все още не сме постигнали компромиси, компромис свързан с неща важни за парламента, като биометричните данни на децата, второ укрепване на цялостната архитектура на системата на ВИС. Трето, механизма за докладване и срока с две години. Е, след две години да имаме нова система, която да е оперативна и на последно място е, въвеждането на контрол и проверки на другите системи е, в рамките на пропорционалността и необходимостта. Така, че все, все още не сме завършили работата. Това е наследство от предишния мандат. Кол, колегите, които работ, с които работим в момента, са нови и Бих искал да благодаря и с това ще приключа. Ще благодаря на всички докладчици в Сянка за свършената работа. Това е сегашното положение на нещата в тази област по тази тема. You благодаря ви за краткото представене, господин Рангел. Докладчиците в Сянка, ако желаят, могат да вземат думата. Господин Кюдар от името на социалистите и демократите. Искате ли да вземете дума? Господин Тодораче от Риню. Коментари? Не. Господин Кунке за зелените. И вие не искате. Госпожа Николсонова за Екаре и Леви за я искам само да, да, само да благодаря на да докладчика. Наистина имаше много добро сътрудничество по работата по това досие. Просто искам да му благодаря за работата. Благодаря за това, че ни позволявате да напреднем бързо. Благодаря, господин Ранго. А сега електронното гласуване. Нека да побързаме. Първо.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 just watch. Colleagues. Колеги, доколкото разбирам, много ви моля внимание, много ви моля за секунда. Съгласно нашия график. Е, гласуването трябва да се проведе в, 17, в 19.20, но тъй като всички са тук, можем ли да започнем? Проблем ли ще? Просто за да а, е, спестим няколко минути и да можем да се върнем в пленарна зала, съгласни ли сте? Okay. So, so will... okay, first. We're voting. The first vote. Първо Please, if, I, if you may, the first... Първо, става дума за а, освобождаване от отговорност 2018 година всички агенции, госпожа Мецола, компромис първи. Моля, гласувайте. No, doesn't seem to work. Системата май не работи. No? Е? Excuse me? Let me change, let me change the card to see. Така, нека я да промена картата да видя. Да, сега вече функционира. И така, край на гласуването. Приема се. Втори компромис. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Четвърто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Четвърто изменение. Четвърто изменение. Разполагате ли с него? Amendment 4. Do you have it? Now it's voted. The vote... Имате ли четвърто изменение? Моля, гласувайте. Отхвърля се. Четвърти компромис. Не, първо. Първо компромис 3. Моля, гласувайте. Now closed. Край на гласуването. Приема се. Осми параграф. Изменение 8. Поправя се председателя. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Rejected. Отхвърля се. Четвърти компромис. Моля, гласувайте. Die Socialisten wollten nicht. Ja. The war is closed. Край на гласуването. Приема се. Десето изменение. Моля, гласувайте. Now closed. Край на гласуването. Приема се. 12-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега целият текст с внесените изменения. Моля, гласувайте. Окончателно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Благодаря, госпожо Мецола. Сега второто досие освобождаване от отговорност на Европол. Госпожа Мецола е докладчик. Първи компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втори компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трети компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 11-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърти компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пети компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега окончателният текст поименно гласувано до текста с внесените изменения. Моля, гласувайте край на гласуването. Благодаря, госпожо Мецола. Приехме го. Следващият доклад. Отново докладчик Мецола. Става дума за освобождаване от отговорност на СИПОЛ. за 2018 година. Моля да гласуваме. Първо изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Второ изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трето изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се шесто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега текста с внесените изменения по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Благодаря, госпожо Мецола. Следващото освобождаването отговорност на Евроюст 2018 година. Първо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуване. Adopted. Amendment 2. <laughs> Второ изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис 1. Компромис номер 1. Моля, гласувайте. Now closed. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение седмо. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 8. Моля, гласувайте.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 Изменение 9 отпада, тъй като компромис четвърти по общия доклад за всички агенции беше прието. Тоест компромис 4 беше прият и по тази причина изменение 9 отпада. И така стигаме до изменение 10. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. И така гласуваме текста като цяло с внесните изменения. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. И отново доклад на госпожа Мецела, този път освобождаване от отговорност на ЕОЛИСА за 2018 година. Изменение първо. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с един глас. Изменение второ. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 1. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 7. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 8. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. There was a tie, but that means it's rejected. Now amendment 10. The vote is open. Изменение 10. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 11. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. И сега гласуваме текста като цяло с внесените изменения. По име на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Благодаря ви и продължаваме с следващия доклад. Европейския надзорен орган по защита на данните. И тук имаме няколко изменения. Изменение първо. Моля, да гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение второ. Моля, да гласувайте. Прекратете гласуването. Също се приема. И така стигаме до окончателното гласуване, което е поименно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Благодаря ви. Сега стигнахме до Агенцията на Европейския съюз за основните права. Освобождаването отговорност за 2018 година. Отново докладчика госпожа Роберта Мецола. Днес е вашата вечер. Компромис, но изменение едно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също се приема. Изменение 6. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Изменение... Всъщност приема се, извинете. Изменение 7. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 8. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 10. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Също се отхвърля. Компромисно изменение 2. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. И така стигнахме до изменение 14. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването приема се. И така стигаме до гласуване на целият текст с внесите изменения. По име на гласуване, моля гласувайте. Now it's closed. Край на гласуването. Приема се. Отново ви поводи, госпожо Мецола. И така стигнахме до служебната отговорност на Европейската агенция за гранична бъгова охрана или по-скоро Frontex за 2018 година. Изменение първо. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение трето. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение четвърто. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение първо. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение 2. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение 3. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 14. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 15. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 20. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 5. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Един колега от НП е гласува в повече. Чудесна новина за вас беше господин Стеховски. You close the vote and we have adopted that amendment 16. Изменение 16. That's amendment 25. Amendment 20. Изменение 25. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме текста с внесените изменения. Моля гласувайте. По име на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отново се приема. On... Сега. Освобождаване от отговорност на ЕАЗО, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за 2018. Отново докладчик е Роберта Мецово. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега. Изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И Изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение компромис 2, извинете. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега 11. Измерение 11. Моля гласувай. Всъщност, всъщност, а, щеше да падне, ако беше прието изменение 10, но изменение 10 беше отхвърлено, така че сега трябва да гласуваме 11. Разбрахте ли? Гласуваме. Изменение 11. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 4, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега окончателно гласуване за текста с приятата изменения по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви отново, госпожо Мецало. Минаваме на следващата точка. Е, за агенциите, за които отговаря Лива. Европейски център за мониторък на наркотици и наркомания в финансовата 2018 година. Отново госпожа Мецо, от три изменения. Първо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение. Трето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се текст с приятелите изменения. Поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Още едно освобождаване на, от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 е Европейска комисия. Отново докладчика госпожа Мецула. Изменение едно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2. Моля, гласувайте. Изменение 2. Начало и край на гласуването. Приема се. Изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение. Приема се. Изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8, защото 7 падна. Изменение 8, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Окончателно гласуване за текст с приятите изменения. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Това беше края. Благодаря ви, госпожо Мацала. господин Фос, а, какво е толкова смешно? Изненадващо, нали? Супер изненадваща беше тази процедура за освобождаването от отговорност. Много смешно, наистина. Смешно и забавно. Какво е пил този